Колеги, нека да започнем. Добре дошли на тази среща на Комисията по правни въпроси. Първа точка е приемане на дневния ред. Искам да ви информирам, че беше предложено 8 и 7 да се разгледат след 3. Ако нямате възражение, то тогава смятам дневния ред за прият. Относно съобщението от председателя, нямам какво да съобщя, така че можем да продължим с точка 3 от дневния ред. Това е представена от Европейската комисия за оттеглянето на Обединеното кралство и правилата в областта на гражданското правосъдие и международното частно право. След като е, Обединеното кралство съобщи, че се оттегля от Европейския съюз от 30 марта 2019 година – в 0 часа, тя, те преминават със статут на трета страна. Разбира се, това е обект на бъдещи политически развития. Предвид ратификацията на споразумението за оттеглянето, всички заинтересовани страни трябва да знаят какви са правните последствия, които трябва а, да бъдат разгледани, когато Обединеното кралство стане трета страна. Подготвянето на оттеглянето не е само въпрос за а, Европейския съюз, но също и за националните власти и за частните лица. А, за заключението и ратификацията по, отде... по споразумението за оттеглянето и преходния период международното право вече не се прилага към е, Обединеното кралство. E Особено новите процедури и сътрудничеството в съдебната сфера между държавите членки. Следователно, поканихме Европейската комисия да представи пред нашата комисия какви ще бъдат последствията от това оттегляне. Штайн. Надявам се, господин Андрея Штайн. Uh, uh, който е директор а, е, на отдел в Генерална дирекция правосъдие, е тук и имате думата за 15 минути. Много ви благодаря, господин председател, и благодаря за тази възможност да представим насоките, които комисията изготви в случай на липса на стелка. В началото, нека да оточня, в следващите 15 минути ще говоря за преките последствия в случай, че няма сделка за Брексит. Няма да говоря за последствията от ратификацията на споразумението за оттегляне, което ще остани в, остави в сила европейското право, а само за преките последствия в случай, че няма сделка. И когато казвам за непосредствените послед, последствия, това означава също и обсъждането на евентуални бъдещи взаимоотношения в случай, че няма сделка. Тоест, ние ще говорим за това какво ще се случи, ако в края на март Обединеното кралство напусне Европейския съюз без споразумение. Както вие вече отбелязахте, в този случай, тъй като в областта на правното сътрудничество – е, ние работим на базата на е, регламенти. Това означава правни инструменти, които пряко се прилагат. Последствията от Брексит без делка означава, че всички тези инструменти само за един ден вече ще минат в статут на неприлагане е, в Обединеното кралство. Ще разгледаме различни теми но основната тема на тази презентация е, че правото на е, Европейския съюз вече няма да се прилага в Обединеното кралство от датата на напускане. Това означава, че ще има правен вакуум там, където се прилага европейското право. Това, този вакуум трябва да бъде запълнен или от местното, националното право или трябва да има някакво споразумение и е, за прилагане на международното право. Патриция Делуци, моята колега, която ще говори за международните споразумения малко по-късно. Но сега ще започна с няколко теми и ще започна с тази, която е най-малко проблемна. Е, това са правилата за прилагането, за приложното право Това са регламентите, които ще продължат да се прилагат. Няма реципрочност тук за приложното право. Също знаем че от е, Обединеното кралство, че Обединеното кралство възнамерява да прилага регламенти е, Рам 1 и Рам so that, um... Рим 1 и Рим 2, извинявайте. Така че тук няма да има никакви проблеми, с които да се занимаваме, защото всъщност съдилищата и от двете страни ще продължат да прилагат същите правила. И е, сега въпросите са, са от международна юрисдикция, които са е, е, хармонизирани по отношение на граждански въпроси, търговско прави, е, право и въпроси свързано с несъстоятелност. Трябва да различаваме две основни ситуации. Простата ситуация ще бъде, ако всички е, съдебни е, процедури започват от датата на оттеглянето. Това означава, че е, новите дела е, ще бъдат след, е, след Брексит. В този случай европейското право няма да се прилага и няма да се прилагат инструменти на Европейския съюз, освен ако не е изрично казано че трябва да се отнася към изци от Обединеното кралство. Например, това е случая с регламент Брюксел 1 за потребителите. Там се казва, че се прилага независимо къде живее е, ищеца. Т.е. дори да не живее в Обединеното кралство, Брюксел е, едно ще се прилага. Но освен тези е, конкретни случаи, решенията на Европейския съд вече няма да се прилагат, ще се прилагат националните, националните решения, освен ако няма изрично международно споразумение или конвенция, която да покрива тези случаи. Вторият сценарий е, са е, случаи, които са започнали преди Брексит и все още продължават съдебно производство, което е започнало преди това, преди материализирането на Брексит. В този случай, от гледна точка на Европейския съюз, е, правилата на ЕС трябва да продължат да се прилагат, за да се отговори на очакванията на страните по делото преди Брексит и доколкото разбираме от насоките публикувани от Обединеното кралство, но те възнамеряват да направят същото. Това означава, че производството а, трябва а, да продължи да спазва правилата по силата на ко, които са се прилагали, когато то е започнало. И сега, тук става малко по-сложно, въпроси с реципрочността, двустранни споразумения за взаимно прилагане на решения. Принципа тук е доста прост за производство, което е започнало. И говоря за производство по изпълнение – от, е, започнало от датата на Брексит или продължава на датата на е, оттегляне, е, дори е, да, делото да е започнало преди това, но съда не се е произнесъл, е, правилата за изпълнение, прилагане е, вече не се прилагат. Правилата на Европейския съюз вече не се прилагат. Тоест, дори да има решение преди Брексит и да сте се обърнали към изпълнителните власти в Обединеното кралство, например, преди датата на Брексит, е, за да може да влезе в сила това решение, то не е влязло в, на, в, в сила в, на датата на оттегляне и тези правила не се отнасят в тази процедура. В това производство, извинявайте. Има едно сериозно изключение тук и това са ситуации, когато решението вече е изпълнено, така да се каже. Has already been given a declaration of For example. Например, във Франция, а преди датата на Брексит е взето е решение и, и и за, в много случаи няма изискване за екзекватура. И, а, но за всички граждански и търговски дела, които са имали екзекватура преди това, и а, трансграничната екзекватура не е била забранена, то тогава сегашното право на Европейския съюз все още трябва да се прилага там, където се осъществява екзекватурата. Е, тоест, например, Френския съд вече е казал, това е изпълнимо на френска територия на територия преди датата на Брексит, затова не виждаме, затова национално френски решение, което е на базата на европейското право, защо да не се прилага на френска територия след Брексит. Но това е единственото малко изключение, за което, което се сетихме. И а, а, правилата за прилагане продължават да се прилагат а, след Брексит в останалите случаи, дори производството да е започнало преди Брексит, то тогава се прекратява от датата на оттеглянето. Това означава, че решенията трябва да се правят на базата на националното право, както и а, цялото прилагане се прави по силата на националното право. Третата тема, която исках да засегна, е, е специфични е, процедури на ЕСА. Никой, ние създадохме някои специфични процедури, като например за малки искове, е, или е, Европейската заповед е, за изплащане. Тя е хармонизирана в цяла Европа и тя е допълнена от конкретни правила за изпълнение и прилагане на тези решения, които произлизат от такова производство. Е, ще се опитам да бъда кратък, защото принципите са свързани с юрисдикцията и прилагането и изпълнението и тези процедури процедури са ед... същите като тези, които вече обясних, които не са специфични за ЕСА и се прилагат същите принципи и няколко думи а, за механизмите за а, специфично а, съдебно а, а, производство, свързано с връзката между властите, централни власти и други е, правно сътрудничество, съдебно правно сътрудничество, вземане на, снемане на показател, показания и случаи на отвличане на деца, както е по регламент Брюксел 2 и други. Е, тук има твърди и бързи правила и правилата за сътрудничество спират да се прилагат дори искове, които са направени преди датата на оттеглянето, в сътрудничеството в, по случай, например, за отвличане на деца, няма да продължи след датата на оттегляне, въпреки те да са започнали преди това. Тоест, след датата на оттегляне не могат да започнат нови такива случаи, така или иначе. Това означава, че трябва да се попълни празнотата с международни конвенции или с а, национално право. А, имате Хакска конвенция за отвличане на деца, където се предвижда сътрудничество между централните власти и Обединеното кралство е част от а, тази конвенция, така че сътрудничеството може да продължи в различна, просто в рамките на различна, в различна рамка. И накрая обществен, имаме регламент за обществените документи, който опростява начина по който се представят обществените документи, като се забранява, например, изискването за апостил – този регламент вече няма да се прилага за никакви документи, които са представени след Брексит, без значение кога е, е, е изваден този документ. Тоест, това опростяване по силата на този регламент няма да се прилага. И последното нещо е Европейската съдебна мрежа за съдебно сътрудничество. Тук има ясна разграничителна линия. В случай, че няма сделка, Обединеното кралство няма да бъде член на тази мрежа и информацията за Обединеното кралство на портала ще бъде деактивирана. Споменах международните конвенции като възможен е, изход и опция, която да замести липсващото е, право на Европейския съюз. Сега ще дам думата на моята колега, за да обясни за международните конвенции. Препара днес. Благодаря. Този документ за готовност споменава факта, че понякога международните конвенции, като онези, които са разработени от Конференцията за международното частно право, могат да се използват като резервен вариант. Но ако тази конвенция не включва всички въпроси, които се отнася Що се отнася до регламента Брюксел 1? Има една конвенция, която частично може да се използва като резервен вариант. Това е директивата от 2005 година за избор на съд. Това е само Европейска конвенция, обаче това означава, че тя е подписана и ратифицирана само от Съюза. Тази ратификация обвързва само държавите членки, тъй като Обединеното кралство участва на дипломатическата конференция, която прие тази конвенция, Обединеното кралство може да я ратифицира. Това вече е направено в края на декември с влизането в сила на 1 април, за да се избегнат пропуски след оттеглянето на кралството от Съюза. Положението е сходно и в задължението за издръжка. Тук имаме директивата от 2007А за издръжка на деца и други видове издръжка. Тук Обединеното кралство действа бързо и ратифицира тази конвенция, което влиза в сила на 1 април. Има и други конвенции, по които е част Обединеното кралство, като например конвенцията от 80-та година за отвличането на деца през граница и конвенцията от 96-та година за закрила на детето. Това са двете конвенции, които предшестват регламента Брюксел. Има и други сфери, където обаче положението е по-сложно. Например, при признаването на разводи. Това е включено в Брюксел 2А, както и директивата от 70-а за признаването на разводи. Някои държави членки обаче само са част от тази, са страни по тази директива, 12 от тях и сред тези 12 е и Обединеното кралство. Ограничено е изпълнението, а, приложението и като резервен вариант. Държавите членки, които искат да станат част от тази конвенция, трябва да получат разрешение от Съюза, тъй като въпросът е включен във външните компетенции на Съюза. Що се отнася до съдебното сътрудничество, връчване на документи и е, доказателствени материали. Има две директиви. Всички държави членки трябва да са част по Конвенцията за връчване на съдебни документи Последните две държави членки, които имат право да го правят, трябва да го направят и са авторизирани. За приемането на доказателни средства вече повечето държави членки са ратифицирани с изключение на Ирландия, Белгия и Австрия. Това са основните резервни варианти. Искам да добавя накрая, че Двустранни споразумения от 20-те и 30-те години подписани преди създаването на Европейската общност, вече са били отменени от следващо европейско законодателство и не могат да се прилагат, за да управляват отношенията между държавите членски и е, кралството. Има нови двустранни споразумения по тези въпроси, които вече са включени от законодателството, обаче не са възможни. Thank you very much. Uh, does any... Благодаря. Има ли депутати, които искат да вземат думата? за въпрос към комисията. Няма такива. Благодаря ви много. Съвсем кратко изказване ще помоля. Тадеуш, благодаря. Ще бъда кратък наистина. Имам конкретен въпрос, свързан с сътрудничеството след излизането на кралството. що се отнася първо за прилагането на Хакската конвенция. Добре е, че отделните държави членки и кралството са част от конвенцията, но ще възникне проблем с приключването на административното сътрудничество, което няма да се замени с Хакската конвенция в контекста на помощ при търсене и получаване на адреси, свързани с издръжка. Трябва да се помисли какви документи могат да се създадат и други сходни. След това сътрудничеството няма да включва по-неформални органи, като EJN. Това няма да е част те няма да са приложили тези норми върху британските магистрати, което може да окаже отрицателно въздействие върху преходния период, а точно тогава ще имаме нужда от сътрудничество. Всичко ще трябва да бъде създадено от нулата. Може би трябва да оставим представителите в, да оставим в такива мрежи, това е Европейската съдебна мрежа и JN, да останат там представителите. Иска ли Европейската комисия да каже нещо? Благодаря съвсем накратко. По първото, което бе споменато, че няма така добре разработени механизми, свързани с с а, данните за издръжка. Да, има определена цена, която трябва да заплатим, но Обединеното кралство също трябва да я плати за това, че не е част от Съюза и това ще има отрицателно въздействие, тъй като механизмите за сътрудничество в европейското законодателство са много по-разработени, отколкото тези по Хакската конвенция – може би ще искаме в по-далечно бъдеще да създадем такива структури, но все още не сме работили по тази тема или поне не сме представили в представянето си днес темата за по-далечното бъдеще. След това членството в Европейската съдебна мрежа и JN по правилата е съвсем ясно, че ако се излезе без споразумение от Съюза, решението, създаващо, за тази мрежа, създаващо тази мрежа, няма да е приложимо към кралството. Възможно е в тази мрежа да се канят трети страни, за да се обсъждат конкретни въпроси, но това се прави по изключение и ще трябва да го разгледаме, да видим дали е нужно да се прави зависимост с конкретни, от конкретни теми съотношенията ни. Но те не могат да бъдат част от Европейската съдебна мрежа и това в крайна сметка ще бъде едно от последствията при излизане без споразумение. Благодаря ви, че бяхте днес тук. Благодаря за представянето. Ние сега продължаваме с осма точка която е свързана с приключване на междуинституционалните преговори, на обвързващи критерии за прилагане на член 290 и член 291 от договора за функционирането на Европейския съюз. Имаме двама са преговарящи, господин Сайер и господин Корбет. За съжаление, те се извиниха, че не могат да присъстват. Аз обаче ще изчета едно послание от името на господин Сайер. И така. Неговото послание е следното. На 9 юни 2016 година председателския съвет даде на мен и господин Ричард Корпет мандат да водя преговори от името на Европейския парламент за задаване на необвързващи критерии за делегирани и прилагащи актове имайки предвид ангажиментите поети от парламента, съвета и комисията по параграф 28 от Международното споразумение междуинституционалното извинете, споразумение от 2016 година за по-добро нормотворчество. Този мандат е свързан с воденето на преговори на базата на критериите, които се съдържат в резолюцията на Европейския парламент от 2014 година за делегираните актове и актовете и изпълнение. Аз отговарях за това досие също. Преговорите с Европейската комисия и съвета стартираха официално по време на естонското председателство на 12 септември 2017 година. Състояха се също така и срещи, след това по време на българското и австрийското председателство Стигнахме до принципно споразумение за тези съвместни критерии на 29 ноември 2018 година. Много се радвам, че постигнахме сделка, защото наистина смятам, че тези незадължителни критерии ще помогнат за преодоляването на пречки, които възникнаха след влизането в сила на Лисабонския договор по време на законодателните преговори, които могат в крайна сметка да се блокират точно поради делегираните актове и актовете за изпълнение. Тези критерии за определение ще спомогнат за работата на институциите и ще предоставят по-добра Европа, по-добре работеща Европа за гражданите. Незадължителните критерии трябва да бъдат нещо като самостоятелно споразумение. Те трябва да бъдат публикувани в серия С на официалния журнал на Европейския съюз, така че да бъдат достъпни за всички. Що се отнася до въпроса за делегираните актове и актовете по изпълнение, които могат да се използват в секторното законодателство на многодишната финансова рамка, имайки предвид различните позиции на трите институции, стигна се до съгласие да няма упоменаване на този въпрос, а да се зададат общи принципи, които се съдържат така или иначе в принципите. Текстът на незадължителните критерии сега са подадени на Председателски съвет за политическо одобрение. Това беше всичко, което аз мога да кажа от името на господин Сайер. Господин Корбет нищо не ми е дал като послание. Иска ли някой нещо да коментира по този въпрос? Не иска. И сега преминаваме... А, не, извинете, ще имаме кратка пауза. Не. Okay. Uh, we, uh, before we... Преди да гласуваме в 15.40 може да продължим с началото на седма точка, която е докладване пред комисията за преговорите по член 69F3 за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедура по регулиране с контрол към членове 290 и 291 от договора за функционирането на Съюза. Тъй като докладчикът отново е господин Сайер, който не присъства, нека да изчета неговото послание. Трите институции на 12 февруари 2019 година са постигнали временна сделка, за да може 64 акта, подписани преди Лисабонския договор, да вляз, бъдат хармонизирани. Те се занимават с регулаторната процедура с контрол и те да отговарят на членове 290 и 291 от ДФС. Това е значителна стъпка по изпълнението на междуинституционното споразумение от 2016 година за по-добро нормотворчество в сферата на бързата хармонизация, на която институциите дават приоритет на всички базове актове, които все още говорят за регулаторната процедура с контрол. Задачата не е лесна. Трите институции разглеждат целите от различни гледни точки – Показахме обаче на гражданите, че можем да преодолеем тези институционални интереси, за да имаме една добре работеща Европа. Но задачата все още не е изпълнена. Остават 104 акта, които трябва да бъдат хармонизирани. Те са част от първоначалното предложение на Европейската комисия и трябва да се продължи с тази задача преговорите ще се водят по време на новия мандат. Искам да благодаря на докладчиците в сянка на комисията Юри, както и на всички комисии, даващи становище. От самото начало те работиха в дух на сътрудничество, което ми даде възможност да покажа позицията на Европейския съюз като силна позиция. Бих искал да ви помоля за подкрепа, когато се гласува по временното споразумение след междуинституционалните преговори. Uh, before, uh, before this... Преди да гласуваме, нека да изчакаме до 15.40, за да стартираме точно на време. So, dear colleagues, uh, may we, may we continue... И така, колеги, нека продължим с гласуването. Надявам се, всички сте сложили вашите карти за гласуване в машината. Нека да започнем с точка 7. Това е процедура по регулиране с контор, С контрол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 Край на гласуването. Прието е. Поздравление на господин Сайер. Продължаваме с точка 4.1. Това е правното основание за Европейския орган по заетост. Моля, гласувайте сега. Yes, close it. Край на гласуването. Прието е. 19 на нова Поздравление на господин, за господин Дебретон. Още един доклад на господин Дебретон. Поощряване на чисти енергоефективни и превозни средства. Моля, гласувайте сега. I close the vote. Край на гласуването. Прието е. Поздравление отново на, за докладчика. А сега гласуване за, за петицията за право, правомощията на комисията. Моля, гласувайте. Adopted. Прието е. 19.00. Поздравление за мен самия. И сега госпожо Регнер. Благодаря. Преди да гласуваме на доклада Севка искам да кажа от името на Готеланд, нашата докладчица и от мое име, тъй като аз бях докладчик по друго свързано досие. Тази директива е част от дружественото право, целият пакет за дружественото право. То върви към предложение за нова директива за сближаване на законодателството. Ние сме щастливи, че споразумението, което бе постигнато, включва предпазни клаузи срещу отвличане, злоупотреба и включва нови правила за бизнеса. Ние сме доволни, че е, е, разпоредбите за онлайн не хармонизира законодателството в държавите членки, но въпреки това е, за нас е много важно двете директиви да са включени в цялостния пакет за дружествено право, за да има ефективни правила, когато става дума за борба срещу фирми фантоми, избягване на плащане на данъци и подкопаване на социалните права на гражданите. Важно е пакетът да бъде цялостен, да бъде поддържан цялостен, за да може да прилагаме съответните мерки. За това за социалистите и демократите въжи въз, факта, че ще се въздържим от гласуването днес, но въпреки това благодарим за работата на господин Цвевка. Благодаря, а сега гласуваме. Let's close it. Край на гласуването. Прието е. 12 на 1 на 6. Поздравление за господин Цвявка. So that is all for the... И така, това беше гласуването днес. Uh, with your kind permission, uh... С вашето любезно разрешение, господин Е, ще изчакаме господин Кавата. Извинявайте, господин Кавада ще председателства заседанието по-нататък. Уважаеми колеги, край на паузата. Сега преминаваме към девета точка. Програма Правосъдие. Госпожа Хаутала е тук. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Както знаете, парламентът преди месец прие програмата Ценности и права. Сега ние обсъждаме програмата Правосъдие, която е насочена да, по да помогне на правните професии да подобрят своите умения и разбирането си за върховенството на закона. Имахме много добро, много добри преговори с съвета и с комисията – Имахме един политически трилог с госпожа Юрова. Тази тристранна среща беше много положителна по отношение на, парл... на аспектите на парламента и неговата позиция, а именно въпроси свързани с правни въпроси, свързани с пола, ролята на гражданското общество и възприятието на правните професии в обществото. Утре ще продължим преговорите на политическо равнище и смятам, че все още може да подобрим начина по който програмата правосъдие може да даде пространство на гражданското общество. Смятам, че особено по отношение на желанието на съвета и комисията да направят това, може да постигнем по-добър резултат. Освен това сме доволни и от подхода на съвета и на комисията за включване на всички неща, свързани с пола в хоризонтален мащаб. Нещата вървят доста гладко и аз се радвам, че комисар Юрова, Журова каза, че разбира въпросите свързани, важността на въпросите свързани с пола. И тя се ангажира да подобри ролята на гражданското общество в контекста на това предложение. Надявам се утре към обяд да сме постигнали съгласие в края на тристранната среща. Благодаря на асистентите, на съветите, на Юри те вложиха много усилия, особено за изясняване на техническите аспекти на предложението. И така, мисля, може да очакваме споразумение и приемане на приложението много скоро. Благодаря, госпожо Хаутела. Има ли колеги, които искат да се изкажат по този въпрос? Не, явно. А, това е до голям успех. Комисията също не иска, така че преминаваме към следващата точка. Chers collègues, Madame Rosière, lanceur d'alerte, la parole est à vous, c'est le point numéro 10. Госпожа Розие ще получи думата за точка 10. Това е много важен текст. Благодаря. Е, текат преговорите с съвета. Имаше технически срещи, които осветлиха доста от компромисите и доста от аспектите в текста. Положителното е, че има воля от страна на всички три институции да се приключат преговорите до края на мандата. Така че има воля, мобилизацията е на лице, но въпреки това има доста трудни неща, които трябва да се уточнят, като например отношението е, към хората, които подават сигнали и съответната директива. Трябва да бъдат защитени тези хора, особено що се отнася до получаване на информация и да не се търси отговорност за инф... това, откъде са придобили информацията преди да излязат със съответното съобщение или подаване на сигнал. След това наказателната отговорност трябва да е изяснение, защото имаме принцип на легитимност на оповестяването на информация. Това е част от появя излагане на тази информация, която е от общ интерес. Тоест, тези хора да имат пълен имунитет, когато излизат с тази информация. След това, професионалната тайна, това е изключително важно за доброто функциониране на някои професии. Също така напрегнахме по въпроса за третите страни, така наречените фасилитатори. Не сме стигнали до края, но вървим напред. Изясняваме въпроса, свързан с националната защита, националната сигурност, за да има такава защита, свързана с отбраната. Също така изключенията от тази директива тук са изключително важни. Определението – Определението също трябва да бъде финализирано, когато се подава публичен а, сигнал. Близо са текстовете ни с съвета. Остават някои тежки моменти обаче или тежки преговори. Трябва заедно да ги решим. На първо, иерархията този парламент се говори за това, за различните позиции, които съществуват. Липса на енархия, стриктна иерархия, във вътрешен, във външен план, публичен, т.е. три различни подавания на информация. Парламента не казва, че трябва да има такава иерархия. Дали вътре ще оповестиш или ще изпратиш този сигнал или на външен орган може да има и публично оповестяване на информация. Нашият компромис трябва да бъде постигнат. За сега съветът е, не приема такива решения, иска стрикна иерархия между трите канала за подаване на информация и дали е във вътрешен и външен план подаването на тази информация, на този сигнал. Това е осложнява дискусията. Има голям консенсус около позицията на парламента с НПО, с самите подаващи сигнали, синдиката, синдикатите. Но е парадоксално, защото, както знаете, и в съвета на Европа има документ, който е подписан. А тези държави, които са го подписали, са част от съвета. Те са част от Европейски съюз. Как там се държат по един начин, а тук по друг? Продължават преговорите. Още един тежък момент е свързан с по-дребните сигнали, по-проблематичните елементи трябва да бъдат разрешени. Също така приложното поле на директивата предизвиква много проблеми. Има два подхода, които са много различни на парламента и съвета. Особено, що са за социалните права и правата на труд, ние разширихме, докато съвета иска да свие приложното поле Същото се отнася и до анекса, който говори за всички европейски текстове, които са покрити от директивата. За тях е ограничително, за нас просто е един списък. И там дебатираме много. Имаме желание за напредък. Е, много трудно ще се решат проблемите, защото те са дълбинни. Както казах, мисля, че трябва да имаме оптимизъм за това, че можем да се стигне до споразумение – защото това трябва да стане преди средата на март. Няколко дена остават, айде да речем десетина. А, искам да благодаря на всички преговарящи, на докладчиците в Сянка, на техническите екипи, които са се мобилизирани, работят активно за постигане на съгласие. Надявам се да се постигне такова. Благодаря, госпожо докладчи. Кой иска думата? Никой не иска думата. Изненадвате ме, колеги. И Всъщност до такъв момент съм стигнал, че вече не се и изненадвам. Ще кажа аз няколко думи като докладчик Сянка. А, така че сменям шапката сега, не съм вече председател. Искам да кажа, че нашата докладчица наистина по позицията на парламента работи много, много е балансирана тази позиция и в същото време не маха смисъл от текста, т.е. текста остава смислен, както казахте, госпожо Розиер. Това е една директива, която иска да защити подаващите сигнали и това е пътя, който трябва да следваме. Това, което искам да кажа, е свързано не само с позицията на парламента, но и по-специално с два елемента, по които искам да говоря и дори ще цитирам. Става дума за опазването на анекса, с приблизителни стойности. И още нещо, което е много важно. Възможно ти да избереш какъв път да, по, по какъв път да подадеш сигнала за нарушение на правото на Съюза. Ще видим какво ще стане тази вечер по-късно но нито помагат на подаващите сигнали, нито на фирмите съвета. Крайна сметка, залага се репутацията на хората, които подават сигнал. Те залагат професията си, за да обявят някакво нарушение. То се прави не заради бъдат, за да получат повече пари или да имат повишение в кариерата. Не правят го за общия интерес. Така че трябва да има възможност да се оповести тази информация. Само служителите могат да го направят, разбира се, и само те могат да се намесват. Затова смятаме, че не може само за вътрешните канали да говорим, не може само те да са задължителни. Трябва това да е въпрос на избор. Първият вариант канала вътре в предприятието да се оплачеш или пък Б на външен орган, който ще провери дали е, става дума за нарушение на правото, за оклеветяване и така нататък. Ние искаме нещата да върват така, докато е, съвета е точно на обратното мнение. Ако става дума за нещо сериозно, по-голямата част от времето, когато има иерархия, тя е запозната с проблема. И ако знаят и не направят нищо, и ако не са направили нищо, за да преодолеят този проблем, то тогава няма как да стане. Искам да ви припомня, силно си спомняте проблемите, които в парламента срещнахме с а, м, софтуера за а, дизеловите автомобили и замърсяването на въздуха. Много често, ако подадеш сигнала вътре, те ще ти попречат той да продължи, така че е нужно да се направи и навън. Следващия вариант е пресата. Когато нищо не работи, може направо да говориш с пресата. Така че трябва да се следва този път. Няма нещо по-опасно. Те се въздържат в съвета. Според мен някак си не могат да обяснят добре защо и силно се надявам, че нашия докладчик ще може да преодолее това. Това исках да кажа за случващото се в момента. Наистина, при преговорите ние се радваме, че ще се движим бързо, надявам се, макар че ще е трудно. Това е като докладчик сянка от мен. Благодаря, че ме изслушахте. Друг нищо не иска да каже. Иска ли Европейската комисия да се изкаже? Не иска. Госпожа Разиер, искате ли да добавите нещо? Не. Госпожо Кауфман? Э, Съвсем накратко, много внимателно ви слушах и, и слушах много внимателно това, което каза докладчицата. Е, това, което описахте вие по отношение на каналите, това за нас е много важно като парламент – а, мога да окоръжа Вержини да е твърда тук по тази точка. Много често върху нас се оказва времеви политически натиск, но в замяна на това плащаме висока цена. Цената на споразумението. Въпросът е искаме ли споразумение като самоцел или пък имаме позиция, която искаме да защитим. И случаят в момента е именно този. Искам наистина да дам много оптимизъм на Вържини, но според мен трябва да останем верни на това, което защитаваме и не да смятаме, че компромисът е единствената ни цел. Благодаря, госпожо Кофман. Някой друг иска ли да се изкаже? Не? Добре. Тъй като съм докладчик Сянка, искам да добавя още нещо, което дойде отказаното от вас. Лоша е тази сметка да искаме да правим такава иерархия, както прави съвета. Разбира се, това обобщение на позициите на държавите членки, но лошо си правят сметката – защото нещата ще да минат по един канален ред, а сега изведнъж се поставя всичко това под въпрос. Вътре, във вътрешен план, този човек, който подава сигнала, подава нещо, защото има проблем. Ако няма проблем, тогава ще по-зле е за него, но ако има, но ако му се попречи във вътрешен план, Не може да кажем е или едното, или другото, или във вътреш план, или отвън, защото той ще се обърне към пресата и тогава всичко става публично, разтра, така, разгоряват се страстите, така че не са си направили добре сметката. Това исках да допълна. Госпожа Розиер иска да каже нещо. Да. Малко по-рационално да подходим Аргументите, които се правят, за да има стриктна иерархия, са, идват от страх и то е ирационален за това, че ще има експлозия на такива сигнализиращи и които ще натоварят администрацията и компетентните органи няма да използват вътрешните канали във фирмите. И е много важно всъщност да има такива вътрешни канали за подаване на сигнали за нарушения. Има доста държави членки, които искат такъв вътрешен канал, но казват, че понеже няма при всички, може да има такъв избор или във вътрешен план, или отвън. Има оценка на въздействието. Тези канали, когато присъстват в организацията, изборът трябва да се остави в ръцете на човека, който сигнализира. И в 80 и над 80% от случаите те се обръщат към вътрешните канали – Тоест, те тръгват по вътрешния път. А по-сериозните случаи тогава отиват отвън и директно използват външните. В 10% от случаите се случва това. И не може ние да им налагаме стриктно кой канал да използват. Така те могат да се защитат, защото иначе може да бъдат наказани в организацията или пък ако излязат извън организацията, нарушат това стрикно правило, път, първо да се обърнат към вътрешните канали. Благодаря. И аз ви благодаря. Някой друг? Комисията не. Чудесно. Казахме всичко по този въпрос. Сега продължаваме при закрити врата. Ще помоля всички да напуснат залата. Онези, които нямат право да са тук, имате 3 минути да напуснете залата.